To... Председателката. Колеги, добре дошли на заседанието на комисия Либе на 1 април. Знам, че в много страни на 1 април се шегуват, но днешното заседание е сериозно. Не се шегуваме. Надявам се, че ще останете в залата и ще го следите. Нека първо внесем няколко промени в дневния ред. Ще добавим точка 5а гласуване по точка 2.1 от информационната бележка на координаторите от заседанието от 21 март. Съгласно член 205 от правилника за проекто споразумението Дания Евроюст. Това гласуване ще се състои в 5.15. Ако се отхвърли решението на координаторите, представенето на проекто споразумението Евроюст Дания – ще се състои утре в 3 часа. Точка 6. Гласуване по Временното споразумение от междуинституционалните преговори за Европейската гранична и брегова охрана ще се състои утре в 14.45. Точка 14. Гласуване по проекто доклада за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Това гласуване ще се отложи за 8 април. Ако няма възражения срещу дневния ред, той се счита за прият с измененията, които току-що обявих. Предстои също да приемем и протоколи от заседанията си от юни 2018, септември 2018, октомври 2018, януари 2019 и февруари 2019. Ако няма възражения срещу протоколите, те се считат за приети информация и за езиковия ни режим. Днес ще има устен превод с всички езици, с изключение на датски, хърватски, малтийски и ирландски. Следва също да одобрим препоръките на координаторите. Информационната бележка на координаторите от заседанието от 21 март тази година вече е на лице. Както ви казах, тази бележка следва да се одобри от комисията с изключение на точка 2.1. Одобряваме ли препоръките на координаторите? Да, можем да продължим. Одобряваме ги с изключение на точка 2.1. Делегирани актове и актове за изпълнение. На 25 март парламентът получи проекта на изпъл... решение за изпълнение на комисията за финансирането на действия на Съюза в рамките на фонда вътрешна сигурност, граници и визи и приемането на работната програма за 2019. Основният акт е регламент 515 от 2014 на парламента и на съвета за учредяване като част от Фонда за вътрешна сигурност на инструмент за финансова подкрепа за външните граници и визите и отменящ решение 574 от 2007. Получаването на този акт за изпълнение бе съобщено на всички членове на комисията ни чрез бюлетина ни. Бе също така определен и вътрешен срок за внасянето на възражение. В случай, че някой от вас желая да внесе възражение, моля да информира секретарията на комисията ни до 8 април 12 на обяд. На 25 март парламентът получи и решението за изпълнение на Комисията за финансирането на действия на Съюза в рамките на Фонда за обежище, миграция и интеграция и приемането на работната програма за 2019. Основният акт е регламент 516 от 2014. Получаването на акта за изпълнение бе съобщено на всички членове на комисията ни. Определен е и вътрешен срок за внасяне на възражения. Ако някой от вас иска да внесе такова, моля отново да информира секретарията на комисията ни до 8 април 12 на обяд. Днес предстои да гласуваме електронно в 5 и 15. Предстои да гласуваме електронно и утре в 14.45 Надявам се всички да си носите картите за гласуване. Започваме с точка първа от дневния ред. Мрежа на агенциите на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Предстои да чуем представяне от Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете и Катрин Дебол, изпълнителен директор на Европол. Добре дошли и на двете. Деветте агенции на Европейския съюз, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи, са установили мрежа с цел задълбочаване на двустранното и многостранното сътрудничество в области от общ интерес. Годишният доклад за дейността на мрежата за 2018 бе публикуван през февруари. Текстът е включен в документите за заседанието ни. Госпожа Лангбак ще направи преглед на основните постижения от миналата година. След това ще дам думата на настоящата председателка на мрежата, госпожа Дебол, която ще ни представи приоритетите за 2019. Във връзка с представенето на госпожа Лангбак днес поканихме и членовете на комисията ни по правата на жените. Госпожо Лангбак, давам ви думата. Съжалявам, че не присъстват повече депутати, но много от колегите днес пътуват. Имате думата. Благодаря. Добър ден на членовете на комисията Либа и на комисията ФАМ. Днес си мислих, че това е много рядък случай. Двете е- единствените две жени председателки на агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. Двете сме тук. Признак на това, че нещата се променят. Последния път, когато разговаряхме преди една година, обещах, че ще има новости в дейността на агенциите във връзка с нашите усилия да добавим човешко лице към цифрите, таблиците и всичко това, което е свързано с вътрешните работи и границите, и които са от технически характер. И в приложение едно виждате конкретните данни. Сега, за да ви улесня в четенето, са записани дейностите на агенциите. Те са представени подробно, но нека да обобщя дейностите на тези агенции, така че след това можете да прочетете по-подробно на документа и така. Как, в какво се стоеше дейността ни миналата година? Имаме тематичен акцент и след това хоризонтални дейности. И от техническа гледна точка укрепване на техническите оперативни данни. Агенциите работеха в съответствие с мандата си и също така Искахме да включим и конкретен елемент, за да речем кой аспект на сигурността, миграцията би бил особено важен. Всичко това е в доклада. От страна на ЕИГ ние се постарахме да покажем по какъв начин мъжете и жените било в сигурността трафика, мъжете и жените изпитват различно въздействие. Започнахме работа в тази област и ще видим как ще продължат нещата. А, ще се опитаме. Ако човек не опита, не знае какво пропуска. Укреп, засилване на обмена на информация. Информацията се събира, прави се анализ на тенденциите и ако обмениш тази информация с агенциите на понякога тези мерки, дейностите могат да имат много по-голям ефект. Така че ние разговаряхме с трети страни, И така, е, обрязването на женските полови органи. Ако е, включите е, знанията на граничните служители, на патрулите, работещите в областта на беженските центрове, това може да промени нещата и да спаси едно момиче, изложено на такава опасност. И образ, обучение съобразено с потребностите. Обменяме информация с агенциите. И това също част от нашата ден. Сега за равенството на половете. Какво, в какво състоеше дейността ни? Аз знам, че има много мнозина, които са настроени скептично по отношение а, на джендър мейнстриминг. С какво започнахме? Ако не знаеш къде са тенденциите, пропуските, ако статистическите данни не са разделени по полове, не знаеш с кого работиш, кой изпитва по-силно въздействие и затова започнахме с един семинар за всички агенции, за онези, които извършват оперативна дейност. Обсъдихме различията, данните за половете, данните разделени по полове Проведахме много плодотворни дискусии. Повечето от агенциите в мрежата виждат ползата. Ако искаме да докладваме пред вас какво е извършено, как дейността на Европейския съюз въздействат върху момчетата и момичета. Трябва да знаем колко са момчета и колко са момичетата. Тази... Ще продължим работа с тази статистика. Това е ден, дейност, която вършим и в рамките на баз, статистическата база данни. И сега агенциите могат редовно да включват данни, да ги анализираме и да правим анализ на тенденциите. Докладът в приложение 3 е доклад, който беше договорен с агенциите ние избрахме една конкретна област. Бъдещия потенциал за е, развитие и за е, доброволна дейност в е, цифровизацията. Women and men да правим анализ на въздействието на цифровизацията върху мъжете и жените. Какъв е потенциала? Можем да дадем отговор на този въпрос само ако сме наясно с данните, които влизаме. Също така в доклада ще видите различни аспекти по трафика, киберпрестъпленията, участието в политиката – в тези доклад, в тези доклади е ясно, че различията между половете в областта на цифровизацията е са доста сериозно и момичетата са от губещата страна. Ние предлагаме е, е, решения за това как националните европейски институции могат да предприемат мерки, за да може тази дейност да бъде полезна и за момчетата, и за момичетата. Знаете, че много се говори за е, сексуалния турмоз. Ние работихме с агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Е, работихме за превенция, за навременни действия. приехме една декларация за нулева толерантност, с изключение на две агенции. Всички останали подписахме. И също така проведахме и семинар а, с. А, съветниците, които предоставят а, поверителни консултации няма смисъл от съветници, ако е, от дейността им няма практическа полза. Работихме също така с специалистите по човешки ресурси на средно ниво. Ще разработим материали, които да се използват от агенциите и се надявам, че, ще, че парламента ще ги използва е, И сега, какви заключения извлякахме? През ноември проведахме заседание на директорите и там беше отчетено, комисията ли без сигурно знае това, Бюджетният ред за агенциите за правосъдие и вътрешни работи се бележи ръст. За съжаление, не, това увеличение не засяга всички. Би било логично да получим по-голяма бюджетна подкрепа. И така, тези има агенции, които са получили значително по-голямо увеличение, само че за други има съкръщение, така че е трудно технологични промени. Има нови технологични инструменти, които трябва да се инсталират и да се управляват, но това е проблем за агенциите. Трети страни. Говорихме за това как да си сътрудничат агенциите. Ние имаме собствен мандат, понякога работим успоредно, можем да обменяме информация и можем да изпълняваме общи проекти, защото понякога е, от това взаимодействие ефектът е много по-силен. Е, сега, е, общност на стойност. Нашите мандати са различни, дейността ни е различна, но трябва да покажем на европейските граждани, не само на Европейския парламент, трябва да покажем в какво състои добавената ни стойност – и последният слайд. Какво постигнахме през последната година? Опитах се да ви представя резултатите. Разбира се, ние, дейността ни продължава до година, но аз много се радвам за това, че започнахме да мислим за мъжете и жените, момчетата и момичетата. Знаем, че те са различни и ако не обърнем внимание на това различие, никога няма да постигнем това, което искаме да постигнем в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря ви за този преглед. Аз в мене вече се оформиха няколко въпроса. Благодаря за изложението. Веднага давам думата на госпожа Дебол за 10 на минути. Благодаря ви, благодаря ви за възможността да ви информирам кои са нашите приоритети, които предвиждаме за 2019 година. Виржиния вече каза, многообразието и приобщаването ще бъдат от ключово значение за нас и много се радвам, че днес всички сме тук, не само депутатите от Либе, но и от Комисията по правата на жените. Основният приоритет, по който постигнахме съгласие, в агенциите, които се занимават с правосъдие и вътрешния работи, е, че искаме да се включим в един съвместен размисъл за стратегическите роли на агенциите в тази сфера и тяхната роля в изпълнение на целите на Европейския съюз, свързани с сигурността. Бих искала да представя резултатите от този стратегически размисъл на един по-късен етап, тъй като ние сме председател. Що се отнася до мрежата, определихме теми, които представляват общ интерес, оперативната съвместимост на информационните системи на нивото на Европейския съюз, а втората тема – а, а са ролята и позицията на агенциите в ситуацията, свързана с сигурността, включително и възможността да бъдат повдигнати проблеми, които представляват общ интерес за институциите в Европейския съюз. И трето, взаимодействие и възможно полезно взаимодействие и с други агенции извън сферата на правосъдието и вътрешните работи. Също така планираме работа по някои по-специализирани теми, например доброто управление, какво може да бъде направено по-добре, отколкото преди. Също така как нашите агенции могат да внедряват иновации, например в Европол. Иновацията е една от ключовите стратегически цели и заедно с другите агенции бихме искали да обмислим какво можем да разработим заедно. Третата тема са благоприятните възможности и предизвикателства при използването на механизмите за финансиране и безвъзместните средства от Европейския съюз. И последната тема многообразие и приобщаване. Ще продължим с нашите обсъждания. Ще се опираме върху заключенията, до които стигнахме на нашата среща на 23 ноември миналата година и ще продължим да работим по тази тема. Както вече беше казано, ще организираме редица срещи на мрежата. Три от тях ще бъдат на работно ниво. Тук виждате датите на слайда. Също така на 22 ноември ще има среща на ръководителите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Освен това, ще имаме редица експертни срещи, които ще бъдат организирани от нашата служба. Виждаме тук 6 теми за обсъждане по време на тези експертни срещи. Ще обсъждаме информационните и комуникационни технологиите и киберсигурността, комуникацията, вътрешните отношения на агенциите и как можем да работим в по-тясно сътрудничество помежду си, многообразие, приобщаване, обучение и също така много важен въпрос за нас е как да доразвием включително и сътрудничеството ни в областта на защитата на данни, е нещо, което е сериозен проблем за всички тези агенции. Датите за тези експертни заседания все още се уточняват. Основният резултат, който очакваме, е нещо, което смятаме, че ще се включи в стратегическия документ, който ще бъде представен в края на 2019 година. Ще представим този документ заедно с годишния доклад на Кози в началото на следващата година, както и на комисията Либе. С този документ искаме да предоставим на съзаконодателите представа от една страна за текущите стратегически потребности на агенцията, а второ потенциала на засилената дейност по сътрудничество между агенциите. Стратегическия документ ще укрепи политическия дебат в сферата на политиката по света на правосъдието и вътрешните работи, включително и оперативните аспекти. Следващите няколко години ще са важни за нас, тъй като ще определим ролите на някои от нашите агенции, някои важни предизвикателства – някои от които вече бяха споменати в контекста на многодишната финансова рамка, нещо, което разбира се има въздействие върху работата на агенциите. Обедена съм, че дейността по подготовка на стратегическия документ ще подпомогне новия парламент да разбере по-добре ролята и функциите на различните агенции и ние избрахме формата на годишния доклад пред Кози, за да бъдем по-съсредоточени върху конкретните дейности, да представим по-конкретни примери на сътрудничество между агенциите и да бъдем от реална полза и на комисията Либе, и на комитета Кози. Тук бих искал да ви благодаря, да благодаря на комисията Либе, защото сме убедени, че обсъжданията ни и цялостното ни взаимодействие с вашата комисия е нещо много ценно за Европол. Искам да ви благодаря също така и за подкрепата при обсъждането на бюджета. Парламентът инвестира много политическа енергия, за да се утвърждава ролята на на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи в служба на гражданите на Европейския съюз. И смятам, че вече наистина вървим неотклонно в много правилна посока. Искам също така да благодаря на Вирджиния за председателството миналата година и за прекрасната работа, която тя извърши като председател на мрежата от агенции. Много ще се радно да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря ви, госпожо Дебол. Така, като гледам, виждам, че всички искат да зададат въпроси. Първо, това, което чух от двете изложения, е, че вие наистина работите и в двете си роли, като повишавате осведомеността, популяризирате идеите, свързани с сътрудничеството и повишаването на информираността по въпросите, свързани с равенството на половете, а също така оперативната съвместимост, защитата на данните, т.е. да се подобри сътрудничеството, което е толкова необходимо между нашите агенции. Като първи въпрос искам да се върна към този подход, основан върху равенството на половете и също така, разбира се, цифровизацията. Има различни мнения, когато говорим за цифровизацията. Разликата, която за съжаление все още съществува, и ще започна с един много старомоден пример – че момичета трябва да играят с кукли, а момчета трябва да играят с камиони. Дали цифровизацията също тези идеи се пренасят и в сферата на дигитализацията, цифровизацията. Или може би има възможност жените, момичетата да навлязат повече в сферите, които са свързани с цифровизацията. Как вие виждате тенденциите? Много ви благодаря. Да, наистина точно това направихме. Анализирахме поведението на младите момчета и момичета и видяхме, че младото поколение е най-напреднало, що се отнася до използването на цифровите инструменти и нямаше разлики между момчета и да що се отнася до социалните мрежи, всички технологии, свързани с цифровизацията. Но когато те започнат да избират какво да следва, тогава старите стереотипи, за които вие говорите, че момчетата трябва да следват това, момичетата друго, наистина тези стереотипи се проявяват момичетата. Избират здравеопазването, социалните науки и това са много зле платени професии, а момчетата биват насърчавани да следват инженерни науки, технологии. Така че едва 20% от всички студенти в областта на технология са момичета. И също така знаем, че до 2000 2025 година ще има 8% нарастване на обема работа за инженери и специалисти в областта на информационните технологии, т.е. вече мъжете няма да са достатъчни за попълване на тези работни места и тази празнота ще бъде запълнена само ако наистина насърчи момичета да избират подобни е, дисциплини. Освен това, има една атмосфера на мачизъм, на заплахи, на тормоз. To... Затова момичетата много често се връщат към традиционно смятани за женски специалности. Така че всичко зависи от учителите, родителите, обществото. Много говорим за света онлайн – света на цифрови технологии, дори ако сега кажем, сега няма национални пречки, може свободно да се изразяваш, да се изявяваш пред целия свят, но момичета се сблъскват с много повече заплахи, защото те са подлагани на турмоса, преследване, признаци за неуважение. Например, кибернасилието е много повече насочено към момичетата, отколкото към момчетата. Много ви благодаря. Тоест, очевидно, предстои да се извърши много работа, въпреки че още от преди 100 години беше въведено избирателното право и за жените, но искам да задам въпроси на госпожа Дебол. Честно казано, понякога съм изненадана колко различни агенции имаме в Европейския съюз. Имаме някои по-големи, за които всеки знае, имаме някои по-малки – и когато се стремите да подобрите сътрудничеството между различните агенции, дали виждате някакви конкретни проблеми, с които се сблъскват определени агенции, може би по-малките, защото може би на тях им е по-сложно, отколкото за големите, да работят в допълнение към своята обичайна работа по въпросите, свързани с сътрудничеството между агенциите. Виждате ли някакви конкретни проблеми? Благодаря. Агенциите в тази сфера, разбира се, трябва да знаят кой какво прави в сферата на сигурността. Мисля си, че имаме добро сътрудничество. Имаме много искрено, честно обсъждане за това какви са проблемите, какво можем да направим заедно, но също и с какви ресурси разполагаме и по-големите агенции трябва да подпомагат по-малките агенции при изпълнение на основните им задачи. Например, ЦЕПОЛ и Европол, например, СЕПОЛ, колежа за обучение на полицейски служители – се занимава с обучение и с държавите членки, когато съм работила с тях по време на първи ми мандат, всички правоохранителни органи моля за допълнително обучение. Така че ЦЕПОЛ е агенцията, която отговаря заедно с Frontex и Европол за обучението. Затова ние подпомагаме ЦЕПОЛ – с експертни знания подпомагаме и националните компетентни органи. Също така с Вирджини имаме много добро сътрудничество, защото в нашата агенция ние работим върху баланса между мъжете и жени, така че използваме експертните знания, с които разполага агенцията, представлявам Вирджиния, защото ние няма нужда да извършваме нашите изследвания, ние трябва да бъдем оперативно съвместими и да знаем кой е експерт в каква област председателката. Благодаря. Мисля си, че това беше много полезно, въпреки че предстои още те първа да се извърши много работа. Благодаря ви за всичко, което правите. И искам да благодаря специално на госпожа Лангбак и да ви пожелая успеха в бъдеще, защото в момента наближава края на вашия втори последен мандат като директор на ЕГЕ. За разлика от това, вие, госпожо Дебол, сте поканени да присъствате на наше заседание след една година, за да ни докладвате, така че благодаря и на двете ви и ви пожелавам успех във всички ваши начинания. Много ви благодаря, че откликнахте на нашата покана. Is the colleague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 можем веднага да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Чувам доста странични разговори в залата, казва председателката. Okay, colleagues, it was... И така, колеги, беше споменато това, че сега ще говорим за козия, постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. И днес ще изслушаме представене на шестия доклад пред Европейския парламент и националните парламенти за работата на постоянния комитет Кози за периода юли 2017-декември 2018 година. Наш гост днес, ние искаме да го приветстваме, е Виктор Вили Аудретесе, който представлява румънското председателство на съвета и е председател на постоянния комитет Кози. Добре дошъл отново. Вие ще ни представите шестия доклад. Този доклад в оперативните дейности и начина по който вътрешната сигурност се гарантира също така ключовата роля на постоянния комитет в това отношение. Доклад, че, докладът също така показва колко е необходимо да се гарантира необходимото полезно взаимодействие между е, оценката за сигурността и също така е, приноса на сътрудничеството между различните агенции, включително и митническите такива. Така че, без да губим време, веднага давам думата. Вие имате 10 минути. Давам ви думата, господина Отреса, имате думата. Благодаря ви. Кози извършва много различни дейности, за това ще се опитам да съм кратък но да ви дам и колкото се може повече уместна информация. Госпожо председател, госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа, за мен е чест да се явя днес пред вас в качеството си на председател на КОЗИ и да ви дам информация за работата ни в областта на сътрудничеството, в областта на вътрешните работи. Ще ви опиша основните промени и конкретните оперативни резултати, постигнати между юли 2017 и декември 2018. В доклада ни се съдържа подробна информация. Той е изготвен съгласно член 71 от договора. По време на българското, естонското и австрийското председателство Кози продължи да работи по своя мандат, а именно улесняване и насърчаване на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на вътрешната сигурност. Това е една широко обхватна тема. В тази област Кози работеше като орган за мониторинг, за консултиране и за вземане на решения. Работехме с държавите членки по-отделно, както и с отделните агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи. По време на въпросния период работихме в рамките на мултидисциплинарна платформа, включваща много агенции и ключови действащи лица, като полицията, митниците, гранична и брегова охрана, съдебните органи, както и обучители на работещи в областта на правоохранителната дейност. Мултидисциплинарният подход бе в основата на дейността ни през въпросния период. Ще се спра сега върху 6 ключови области цикъла на политика на Европейския съюз за тежката и организираната престъпност, незаконното превеждане на мигранти през граница, международното сътрудничество, най-вече в областта на митниците, борба срещу тероризма, киберпрестъпност и връзката между вътрешната и външната сигурност. По въпроса за цикъла на политика на Европейския съюз, Кози играе централна роля при управлението на този цикъл на мулти, в рамките на мултидисциплинарната платформа. Правим оценка на цикъла на политика и извършваме мониторинг върху него. Откакто той бе установен, този цикъл е основната рамка за сътрудничество в областта на Европейския съюз по отношение на основните заплахи срещу сигурността на Съюза. В основата на този цикъл е мултидисциплинарният му характер – както по отношение на разработването на политики, така и по отношение на съгласуването на дейността на всички действащи лица. Разработват се също така и съгласувани инструменти за работа по приоритетите на Съюз. По време на съвета на министрите през месец юни този мултидисциплинарен характер бе отново изтъкнат. Бе установено, че той представлява една солидна платформа, включваща широк диапазон от действащи лица от Съюза и държавите членки. Този подход дава възможност за целенасочени действия в условията на променящия се характер на тежката и организирана престъпност. Кози направи първата пълна оценка на цикъла на политика на Съюза. Чудесни бяха резултатите от тази оценка. Поставихме началото и на следващия цикъл 2018-2021. Мога да ви дам за пример дните за съвместни действия. Те са един отличен пример за успеха на цикъла на политика на Съюза. През 2017 и 2018 1630 случая и разследвания бяха започнати. 2170 заподозрени лица бяха арестувани, бяха заловени над 3000 огнестрелни оръжия. Над, бяха установени също така и над 1000 жертви на трафик на хора. Това показва колко успешен е мултидисциплинарният междуведомствен подход. Кози участва също така и при в укрепването на политиката на Европейския съюз по линия на новия механизъм за отчитане. Подсилихме идентичността на цикъла на политика, подобрихме също така и комуникацията. Излязохме с редица препоръки за комуникацията, както и за повече видимост на цикъла на политика. Тези наши предложения сега са включени в работното задание на цикъла на политика. Още нещо, за което искам да ви информирам днес, а именно борбата срещу незаконното превеждане през граница на мигранти. Тук заложихме на междуведомствения подход на ниво Съюз и държави членки. Подобрихме оперативните инструменти, възползвахме се максимално от капацитета на Европейския съюз и поставихме акцент върху сътрудничеството с трети страни. Това бе в основата на набор от съобхватни мерки, предложени от КОЗИ и прияти от съвета в края на 2018. Целта на тези мерки е да се подсили прилагането на вече съществуващи такива по плана за действие на Европейския съюз до 2020. Предвиждат се и нови действия, като например учредяването на нова работна група за връзка или укрепването на капацитета на звеното на Европейския съюз за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет. Предвижда се също така и по-засилен капацитет за установяване и пресичане на дейността на мрежи за незаконно превеждане на хора през граница по интернет. На трето място, в рамките на мултидисциплинарния подход, призоваваме за по-структуриран подход към сътрудничеството между митническите органи. Българското председателство през май 2018 организира тематичен дебат, в резултат от който бе разработена рамка за работа в три области – институционално и оперативно сътрудничество, както и обмен на информация и оперативна съвместимост. В рамките на тези три области австрийското председателство постави началото на поредица от тематични дискусии с митническите органи. Кози изготви междинен доклад през 2018 и насърчи по-нататъчната работа по конкретни мерки. синергиите и възможностите за взаимодействие по цикъла за политика бяха също обект на работа през 2018. Работихме и по плана за действие на работната група за сътрудничество между митническите органи. Състоя се също така среща между представители на митниците и полицията, Целта беше да се задълбочи сътрудничеството между тези две професионални общности. Кои са ключовите моменти в борбата срещу тероризма? Борбата срещу тероризма продължава да е сред приоритетите на КОЗИ. През ноември 2018 работихме по оценката на заплахите. Целта бе да излезем с конкретни препоръки за политика на базата на препоръките на Инцен и Европол. Следихме също така и работата на експертната група на високо равнище на комисия Комисията за борба срещу тероризма. Тази група бе учредена с цел да се ускори темпа на работа при установяването на чуждестранни бойци и радикализирали се на местна почва лица. А що се отнася до пътуванията на чуждестранните бойци, по време на българското председателство работихме заедно с работна група ШИС и СИРЕН с цел разработване на практически препоръки. Това прерасна в препоръки на съвета за укрепване на взаимодействието при установяването на чуждестранни бойци. Кози излезе също така и с четири конкретни препоръки за по-активни правоохранителни действия по отношение на киберпрестъпността в тъй наречената тъмна мрежа. Предложихме също така да се реформира базата данни ХУИС. Бяха разработени приоритети в рамките на 18 месеца. Шестата основна област на действие се отнася до връзката между вътрешната и външната сигурност. Това продължава да е силен акцент в работата ни. Редовно се срещаме с Комитета по политически въпроси и въпроси свързани с сигурността. Освен това, бе постигнат и осезаем напредък при взаимодействието с мисията София бе проведен пилотен проект, в резултат от който се повиши информираността за компетенциите на отделните действащи лица. Кози и комитетът продължават да следят и развитието във връзка с пакта за цивилните мисии по ОПСО. Целта на този пакт е да се разшири обхватът на цивилните мисии, одобрени от съвета на министрите на външните работи в края на 2018. Важно е държавите членки да подкрепят тази инициатива на ниво правоохранителни органи и по линия на отделни планове за действия. По време на естонското председателство изготвихме планове за действие за сътрудничеството с Украина. Те бяха приети от съвета през декември 2017. Бе установено, че трябва да се подпомогнат правоохранителните органи, най-вече чрез инструментите по ОПСО. През юни 2018 получихме информация от украинска страна, която направи преглед на положението в страната и очерта пет основни области на действие. Определяне на компетенциите, управление на човешките ресурси, работата на полицията, общественият ред и наказателните разследвания. Сътрудничеството с Западните Балкани бе също в центъра на вниманието ни през изминалата година и половина. Вече са установени редица регионални инициативи. Кози смята, че трябва да се положат повече усилия в региона. Трябва да се изчерпи напълно потенциала на агенциите в областта на правосъдието и вътрешния ред. За целта може да се работи на експертно ниво, както и да се очертаят съвместни действия. Те са изключително важни за справяне с напрежението в региона. Освен това, в рамките на цикъла за политика на Европейския съюз се отчита и необходимостта от сътрудничество и изграждане на доверие. Благодаря ви още веднъж за възможността да се обърна към комисията ви по всички тези въпроси. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако имате такива. Благодаря за това изложение. Ще започна аз с няколко коментара и въпроси по вашия доклад. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте за текущата ви работа. Така, първият ми въпрос е от много общ характер. Възоснова на своя опит, бихте ли ни казали, говорим за терористични атентати в Европа, Засилва ли се сътрудничеството възоснова на засилено доверие между е, европейските страни, но също така и между агенциите? Има ли по-добро сътрудничество? Второ, споменахте престъпленията онлайн. Това синоним на киберпрестъпление ли е? И ако можете да ни дадете няколко пример, защото понякога дефинициите ни объркват и не сме сигурни за какво говорим. И също така, вие споменахте, че работите по 6 приоритета. Може би вече. Може би в самите приоритети са класирани по важност. И някои от тях са по-важни от другите или пък всички са еднакво важни. А, за сега ще се огранича до тези а, въпроси. Благодаря за тероризма. Може би най-важен, е пакетът за оперативна съвместимост и бази данни, като ETIAS, резервационните данни на пътниците. Те ще променят из основи дейността на правоохранителните органи. Последните атентати показват, че различни страни са замесени в тях, затова обменът на информация и сътрудничество са много важни. По време на румънското председателство всички инициативи бяха насочени към изграждане на мостове между заинтересованите страни и освен държавите членки и мрежата по правосъдие и вътрешни работи, има много специалисти, които работят по проекти. С тези проекти те искат да разберат явлението тероризъм и оттам как да реагират. Много работа се свърши, в това число е по проекти, финансирани от Европейския съюз. Това е много това е много позитивна промяна в агенциите. По време на нашето председателство имаме една инициатива, чиято цел е да се разработи платформа за обмяна на знания. Знаете, че в момента има острови, на знанието в Европейския съюз и понякога трябва да сме да знаем по-добре какво а, правят а, партньорите, вместо да започваме от начало, да преоткриваме колелото, да знаем а, докъде е спряна, докъде е спряла работата по дадена инициатива, за да знаем откъде да започнем. С тази платформа се обединяват се обединяват специалисти в различни области. С тази платформа се прави връзка между специалисти, между инициативи, така че да не се започва всеки път от начало когато разговаряме с представители на правоохранителните органи, ние ги питаме кое според тях е необходимо, за да се ускори дейността им държавите членки, мрежите, агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, и това е може би поглед към бъдещето, и е, по онлайн престъпленията и киберпрестъпленията. Това е дебат, който се води в агенциите и в държавите членки. Когато възникна явлението киберпрестъпления, казахме, че това не е нещо, което засяга всички, може би, а е насочено срещу фирма или дадено лице. И решихме да се изградят екипи, малки екипи, но които да познават из основи явлението киберпрестъпления. Последно, през последното десетилетие установихме, че а, всичко се прехвърля онлайн. Преди 10 години когато продавах колата си, пусках обява във вестник. Сега всичко това се прави онлайн. Когато обаче стана жертва, опитвайки се да продам колата си онлайн, това не е киберпрестъпление. Използваме изтъкнати експерти за противодействие на киберпрестъплението, и също така за разследване на престъпления по интернет. Разбира се, всички се прехвърлят всички прехвърлят дейността си онлайн и тук трябва да имаме предвид тенденциите свързани с прозрачността, опазване на личните данни ние трябва да имаме способността да противодействаме на онлайн престъпленията. Киберпрестъпленията са основния приоритет на разследванията. По тази причина Европол, изпълнителният директор Госпожа Дебо е, работи с нас по разликата между киберпрестъпления и онлайн престъпление. Но също така, друга задача е създаването на платформата. Що се отнася до шесте приоритета, ние трябваше да ги запишем. Борбата срещу престъпността, измамите са сложни проблеми и те са свързани помежду си. Благодаря. Thank you very much for these additions. I was asking this question of... Зададах въпроса за иерархия между шесте приоритета, защото най-напред споменахте борба срещу трафика с мигранти. След това казахте, споменахте киберпрестъпленията и аз се замислих, че може би опасността от тероризъм, от тероризъм не е толкова силна. Но вие казахте, че те са свързани помежду си. Не виждам други колеги да искат думата. Всички ние е, сме наясно с това, че Кози върши много полезна дейност и тази нова платформа за, за обмен на знания е нещо много полезно. Малко ме притеснява лицевото разпознаване. Не сме взели решение, но е напълно възможно да проведем дебат в цифровия свят, в който живеем. Трябва да знаем докъде можем. Благодаря още един път за присъствието, за това, че споделихте идеите си и успех в бъдещата ви дейност. Thank you. So, colleagues, after this point, the next point on... Следващата точка в дневния ни ред е електронно гласуване. За съжаление, гласуването е насрочено за 5.15 и за това съжаление ще прекъснем заседанието и се надявам, че колегите ще дойдат за гласуването за споразумението Европейската гранична и брегова охрана. От можете да отидете да пиете по едно кафе, навън грее слънце. Ще се видим след малко.

Yeah.

Uh, Уважаеми колеги, колеги, започваме това заседание, което включва само една точка от дневния ред, която не изисква обяснение. След това отиваме на съвместното ни заседание с Комисията по бюджетите. Искам да ви съобщя за резултатите от заседанието на координаторите. Те се срещнаха и решиха, че господин Станишник за заместник-председателя на комисията Либе, господин Станишев ще получи работата по досието за, um, за Брекзит и сега Точка 5А е гласуване по Евроюста. По молба на колегите от Алде ще обясня накратко. Решението на координаторите беше за отлагане на това досие за следващия мандат. И преди да гласуваме за това отлагане, искам да ви напомня, ако сте за препоръката за отлагане, тогава моля гласувайте с плюс. Тоест, ако сте за препоръката на координаторите за отлагане, моля гласувайте с плюс. Ако сте против препоръката на координаторите за отлагане, тогава моля гласувайте с минус. Разбира се, може и да се въздържите при гласуването. И така започваме гласуването. Дали всички са готови вече? Всички ли са готови да гласуват? Моля гласувайте. И така, гласувате са за. Ако сте за препоръката на координаторите, моля гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Всички ли са гласували? така че се отхвърля решението на координаторите. 16 са против, 4 са за, няма въздържали се. И сега при това положение ще работим по досието по ускорената процедура, само на английски. Аз ще бъда председател. И така започваме на 2 април с представяне на проектоспоразумението и гласуването в е, Либе. Ще бъда тук и на второто пленарно заседание през април ще се гласува в пленарна зала. So I understand the majority of group и така разбирам, че повечето групи са посочили, че аз трябва да бъде докладчик в институционалната си роля. Дали всички сте съгласни? Да. Може само да кимате с глава? Да, добре. И е така. И ако е възможно включването на представянето на това утре в Либе в 3 часа точно, така че приключваме с тази част от нашето заседание. И сега вече отиваме в зала 1G3 на съвместното заседание с Комисията по бюджетите.